тъй като виждам, че господин Де Йонг вече е в е, залата, моля колегите за внимание. Нека да продължим нашата работа. По пета точка от дневния ред е, а именно становище на проект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 мисля, че е много важно да водим дебат по това досие. Няма да мога и няма нужда да изчета в момента становището си. Темата е изключително важна, разбира се, но комисията вече направи своите изказвания по тази тема относно това как би трябвало да изглеждат е, тези услуги, но тъй като и ние, като Европейски парламент, имаме е, право на наше становище, ще обобща някои мнения и аспекти. Е, тъй като а, а, ние трябва да решим по какъв начин да подходим към въпроса. А, Нашата комисия вече няколко пъти е разглеждала въпросите за концентрацията на медиите, плурализма на медиите, предложенията, възможностите за използването им за образователни цели и така нататък. Има 5600 подобни организации но ние не знаем дали те са всички независими организации или става дума за една шепа европейски собственици, които господстват в медийния пейзаж в Европа. Какво можем да препоръчаме? Нещо, което обсъждахме вече в комисията по вътрешният пазар. Трябва да видим дали има достатъчно конкуренция, за да може да се гарантира плурализмът на медиите има някои елементи на директивата, а, а, примерно правото, връзка с а, рекламата, примерно правилото за 12 минути. А, трябва, разбира се, гражданите да бъдат добре информирани, но прекалено много реклама може да доведе това до, до това, че фактически телезрителите няма да бъдат по-добре информирани, просто ще бъдат засипани с прекалено много информация. Трябва да се види дали комисията може да се прилага това правило и това правило, което вероятно някои ще кажат, че това правило не се спазва. Правилото за 12 минути. А, а други ще кажат, че имаме пък прекалено много реклама. А третата препоръка е свързана с скритата реклама. Комисията установява, че има различни тълкувания в страните членки на този въпрос. Затова ние приканваме комисията колкото може по-бързо да внесе яснота, да изясни по какъв начин е, функционират е, тези скрити е, е реклами. И още нещо, което е важно за нашата комисия. Като погледнем 21 и член на картата на основните права и във връзка с 6 член на директивата, смятам, че тук става дума за причините за дискриминация. ако разгледаме текста на директивата, предлагам да установиме доколко съществува съответствие между е, клаузите на директивата и хартата на основните права. Сега за публичните медии. 14 ти член на директивата казва, че съществуват е, елементи, които имат социално значение и а, е, трябва да бъдат свободно достъпни. Тоест, това е а, задача на публичните медии, които трябва да гарантират това. Има много големи разлики в тълкуванията на страните членки. Е, аз поддържам е, обаче тълкуването на Европейската комисия. Шестото е, препоръка е свързана с новините. Установяваме, че все повече интернет, радиото и телевизията се сближават. И е, особено важно е аудиовизуалните услуги, които те предлагат, а, да а, а, бъдат достъпни същевременно и на интернет. Седмото, а, а, седмото, а, седмата препоръка е пак свързана с рекламата и търговските съобщения. Знаете, а, че а, как те въздействат върху децата върху тях, тяхното въздействие може да е много различно. Необходими са защитни мерки и трябва, струва си да си помислим дали трябва да се укрепат съществуващите защитни механизми и за това, като имаме предвид колко важна е защитата на малолетните и децата, бих искал да получа вашето мнение дали не е необходима допълнителна регламентация във връзка с търговската реклама, отправена към деца. И последната препоръка – в търговските споразумения с трети страни, които засягат аудиовизуалните медийни услуги. Обикновено те трябва да се третират, тези аудиовизуални услуги трябва да се третират еднообразно, към тях се подхожда по един и същи начин, когато става дума за договори, които се включват с трети страни. Благодаря, готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря, господин Лан. Благодаря, господин председател. Общо взето съм съгласен с предложенията на господин Гион, на господин Де Йонг. Но има няколко въпроса, които смятам, че си струва да бъдат обсъдени. Първо споменахте медийния плурализъм а, и връзката на собствеността върху медиите с този плурализъм. Знаем, че нямаме ясна дефиниция на соб... понятието собственост върху аудиовизуалните медии, нито пък контролът, който може да се упражнява върху тях в страните членки. Знаем, че условията и правилата са различни в различните страни членки и смятам, че това е нещо, за което трябва да помислим и може би да призовем Европейската комисия да се опита да а, намери общ подход на европейско равнище към този въпрос. В някои страни няма изисквания по отношение ограничаването на концентрацията на собственост върху аудиовизуалните услуги. Това е свързано с политически, пък и с други търговски интереси. И това също, според мен, е въпрос, който трябва да бъде изяснен чрез точна дефиниция и правила на европейско равнище. Или най-малкото е възможно комисията да направи предложения за уреждането на въпроса със собствеността. Напълно съм съгласен с господин Де Йонг, че докато имаме към 7500 субекта, които действат в аудиовизуалната област, несъмнено е, съществуват е, опити за въздействие върху тяхната е, работа. Това е, и това е въпрос, който опира до основните права и тяхното зачитане на равнище на страните. Липсва ясна дефиниция за това, кои програми са именно детските програми. радио и телевизионните програми приемат, че в детските програми не трябва да се включват реклами, но ние знаем, че около 70% от времето децата гледат телевизия заедно с родителите си, т.е. гледат не само чисто детски програми. И това е нещо, което липсва в доклада, според мен. Трябва Европейската комисия да се опита да предложи ясна дефиниция и ясни правила, на които да бъдат спазвани основните членки по отношение на рекламата в детските програми и другите реклами предназначени да въздействат върху децата. От моя гледна точка, от гледна точка на НЕП, смятам, че трябва по-добре да се опитаме да разберем Нямаме е, нямаме ясен а, е, ясен анализ и не познаваме е, потребителското поведение на децата, пък и на възрастните, особено на децата. Значи, това е нещо, което също може би трябва да поискаме от Европейската комисия. Това първо и второ предложение, за да имаме саморегулиране, може би ще, ще бъде полезно страните да обменят по-активно информация. И всички заинтересовани страни, радио, тези, които излъчват радио и телевизионни предавания, всички, които са ангажирани в аудиовизуалния процес. Комисията трябва да се опитва да създаде паневропейска мрежа от експерти, в която да се включват тези, които определят политиката на национално равнище, а също така и представители на бизнеса. Според нас комисията може и трябва да направи конкретни а, регулаторни предложения. Благодаря. Сега госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Нашата, нашия докладчик Сянка не може да присъства и затова ме помоли от нейно име да кажа, че тя общо взето е съгласна с становището но нейният доклад за медийната свобода е успореден на работата, която се докладва тук. Ще говорим за него по-късно днес, след обед, и се питам, има ли някаква гъвкавост в графика? графика по отношение на приемането на становищата на господин Де Йонг, може би при неговото разглеждане в Комисията по въпроса на културата. А, може би би трябвало да разгледаме и доклада на Рената и да решим тогава какви компромисни изменения могат да бъдат предложени. Защото Рената, например, също ще се спре на въпроса за директива за аудиовизуалните услуги – но въпросът ми е, съществува ли гъвкавост в графика за приемането на тези документи? Колкото до мен, аз не знам какви са подробностите в текста на директивата, що се отнася до рекламата в детските програми. Може би ще бъде прекалено да искаме от страните членки да забранят изобщо рекламите в детските програми, както се предлага в седмия абзац. Разбира се, трябва да има ограничения за това какво може да се рекламира в, в, в рамките на детските програми. Съгласна съм, че има различни мнения по въпроса за това как се използва доверчивостта и неопитността на децата за целите на рекламата търговската реклама. Но ми се струва малко прекалено да, е, да искаме пълната забрана на рекламите по време на детските програми. Госпожа. I didn't ask, uh, uh for... Аз uh, не съм поискала думата. Uh, госпожа Античевич uh, говори. Uh, не съм поискала думата но ще кажа някои неща. Мисля, че най-важният проблем в медиите днес, особено в европейските медии, е тяхната политическа независимост от политически и економически натиск. Е, но мисля, че най-големия проблем това е собствеността на медиите. Трябва да направим нещо по този въпрос, по въпроса за собствеността на медиите, защото хвърляме цялата вина върху политиците. А, но медиите очевидно пред, представляват а, неявни а, или скрити интереси много пъти. Сега давам отново думата на господин Де Йонг, а, ако той иска да добави нещо или да отговори повдигнатите въпроси. Благодаря, госпожа председател. Ще започна с господин Луан. Смятам, че неговите забележки и идеи са извънредно интересни. Също то се отнася до това, което каза госпожа Латфот във връзка с детските програми. Може би може да включим един допълнителен абзац, в който да поискаме да се направят научни изследвания, нещо от което имаме нужда във връзка с рекламата в детските програми. И също така да поискаме от Европейската комисия е, да определи кое може наистина да, бъде, да вреди, да бъде вредно за децата. Но това въжи и за другите програми, е, които не са детски програми, но програми, които все пак децата гледат. Е, добре, по този въпрос да имаме изработена позиция. Смятам, че трябва да поискаме от Европейската комисия да възложи изследвания и да ни предостави повече информация. И а, мисля, че може да продължим да разговаряме по този въпрос. Въпросът за собствеността на медиите. Смятам, че тук а, мислим еднопосочно. А, господин Луан направи а, предложение да се създаде мрежа от експерти. би си искал да знам, а, нека представителите на комисията да ни кажат дали подобна мрежа вече не съществува. И ако не съществува, би било добра идея, добре да се създаде подобна мрежа. По отношение на графика. Разбира се, становището и докладът а, третират същият, един и същи въпрос, но ние сме обвързани с графика на комисията по въпроса на културата. И аз затова предлагам а, 20 януари като срок за внасяне на изменения. И бих искал, разбира се, да мога да преди това да се запозная с доклада. А, а, това ще зависи обаче от секретарята на, на Комисията по култура. Искам да се обърна към представителите на Европейската комисия. Имат ли нещо да добавят или обяснят? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че бяха засегнати два основни аспекта. Първо, правилното прилагане на директивата и второ, политическите аспекти. По отношение на прилагането на директивата, директивата вече съдържа опоменаване на саморегулирането, защитата на малолетните, и как може тази защита да се гарантира и как инструменти като саморегулирането могат да помогнат. За това диалогът продължава. А, особено когато става дума за рекламирането на храни, съдържащи мазнини. Разговаряме с промишлеността и търсим решения. А, това правят производителите заедно с а, а, пред доставчиците на медийни услуги. Колкото до програмите за деца и малолетни вече имаме директиви, които се отнасят до линейни телевизионни услуги, също така и услуги, за, които се заплащат и са по, до поискване, които се избират. И там се казва, че не трябва да се призивават, призовават децата да купуват стоки или услуги, като се а, използва, като се експлуатира тяхната неопитност или доверчивост. Тоест, това вече е закон. Закон на Европейския съюз, закон, който трябва да се прилага от страните членки. По отношение на политиката. Мисля, че тук бяха повдигнати два главни въпроса. Първо, концентрацията на собствеността върху медиите, а също така членове 26 на хартата и 6 на директивата по отношение на концентрацията на собствеността. В момента това е въпрос, който се обсъжда с е, е, заместник председателя на комисията Круз, която поиска от група експерти да даде становище, становище по отношение на собствеността. Това е група, която се председателства от бившия председател Файберга и след няколко седмици очакваме те да ни представят доклад с предложения. Предложения, които ще отнасят до комисията, до страните членки и до всички заинтересовани страни. По отношение на уеднаквяването, не. Не всичко, цялото съдържание на член 21 от хартата е отразено в 6 член на директивата. Комисията направи подобно предприятие, подобно, направи подобно предложение, но нашите съзаконодатели, съветът и парламента не приеха нашето предложение, но ние сме радостни, че макар и с закъснение Европейския парламент ни подкрепя по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Трябва да ви напомня, че срока за внасяне на изменение е 15 януари до 12 часа на обяд, а ще се гласува вероятно на 31 януари в комисия. Разбира се, това е предварителния график. Следващата точка от дневния ред вече включва нашите гласувания. Трябва да прекъснем заседанието до 17.10, за да може всички членове на комисията да дойдат в залата. Разполагате с малко повече от 12 минути. Ще започнем в 5.10. и Уважаеми колеги, много ви моля да заемете местата си. Трябва да започнем гласуването. Please. I am happy that we are so many at the Радвам се, че толкова много от вас, е, колеги в залата, много моля заемете местата си. Please, we have to start. Много моля, трябва да започнем работа.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 Уважаеми колеги, започваме с гласуването. Първо, проекто доклада по Евродакт. Госпожа Маковей е докладчик. Госпожо Маковей, желаете ли думата преди началото на вота? Да, благодаря ви. Това е едно досие, по което работихме изключително много, за да можем да постигнем известно споразумение по основните аспекти. Позволете да благодаря на всички докладчици в Сянка за сътрудничеството в работата по досието. Надявам се, че ще успеем да приключим досието и ще приемем доклад, който е приемлив за всички нас. Благодаря. Благодаря, госпожо Макова. И така, нека започнем гласуването. 61, 62, 63 изменение са идентични. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Okay. It, absolutely... Можем да го проверим с електронен вод, но мисля, че беше съвсем ясно. И така гласуваме електронно. E Има 5 гласа в повече на НП. 4 гласа в повече са сега, 3 в повече, 2 гласа в повече, 1. Все още остава един глас повече. Така, сега всичко е наред. Благодаря. Край на гласуването. 39 против, 9 за, 1 въздържал се, така че се отхвърля. Then, uh, 6 и седмо се оттеглени. 64-то. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. Осмо. С устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Предлагам в блок да гласуваме от 65, 66, 67, 78, 69, 70 и 71, тъй като има споразумение между политическите групи. Моля, гласувайте амблок. Какъв е проблемът? 65, 66, 67, 60... 70 и 71. Това предлагам да гласуваме анблок. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега. Продължаваме с 68, 69. Те са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 72 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Девето За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение е оттеглено. Продължаваме с 76-то. За, против, въздържали се, приема се. 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Из... Извинете, поправя се 80 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, приема се по нататък 12-то е изменение. За, против, въздържали се, трябва да проверим с електронен вод. Моля, гласувайте 12-то изменение. Режим на електронно гласуване. E Има един глас повече на НП. Благодаря. Край на гласуването. 25 за, 24 против. Приема се.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 Нямам карта в машината. Така че на практика гласовете са равни, така че е, не минава това решение. 25 за, 25 против, отхвърля се. If it's 25 plus and 25 minus. Ако има 25 гласа за и 25 против, това значи, че се отхвърля. Господин Тевариш току-що каза, че няма своята карта, електронна карта, гласува против. Yes, Mrs. Mathieu. Да, госпожа Матия. Combien vous avez de PPE oh. Колко са гласовете на НП? Всички ли гласуваха от НП, максимално присъстващия брой НП? Ако желаете, мога да повторя гласуването и тогава ще бъде ясно за всички. И така, гласуваме отново. Режим на електронно гласуване, 12-то изменение. Моля, гласувайте. Somebody is not voting. Някой още не е гласувал? Добре, благодаря ви. Край на гласуването. 25 за, 26 против, отхвърля се. 91 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 е оттеглено. Okay, we check on amendment 91. Добре, проверяваме 91-во изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. 13 то е оттеглено. 14 изменение. Моля гласувайте за, против. Мисля, че се приема. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Сега е трудно. Много ви моля отново. 15-то изменение. Гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отново за против. Трудно мога да преценя. Моля, гласувайте електронно. 16. то изменение. Край на гласуването. 30 за, 23 против. Приема се компромис 9 за против, въздържали се, приема се. 95. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. 98 изменение. За, против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме 98 изменение. E Един глас повече на НП. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 22 ма за, 32 ма против, отхвърля се. 99 и 100 са идентични. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 27 против. Отхвърлят се. 101 за. Против. Трябва пак да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 30 за, 26 против. Приема се. И така, продължаваме. 17-то изменение за, против, въздържали се. Трябва да го проверим с електронен вод. Може би само компромисите няма да гласуваме електронно. И така, 17-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 31 за, 25 против. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. 104-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 110, 111 и 112 изменения са идентични. За, против, въз... трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте 110, 111, 112. Край на гласуването. 28 за, 27 против. Приема се. 113 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 и 115 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 122 изменение за, против. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте 122 изменение. The vote is closed. Край на гласуването. 23 за, 27 против, 5 въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 125 за, против. Трябва да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Изменение 125. The EPP has one member plus, so... Край на гласуването. 29 за, 27 против. Приема се. 128 изменение. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 18 изменение. За, против, въздържали се, приема се. It's 129. Разделно гласуване две части. Първа част за, против, въздържали се. Втора част пър... за, против. Отхвърля се. Okay, let's check it. Проверяваме с електронно гласуване. Втората част на 129-то. Край на гласуването. 29 за, 27 против. Приема се. Господин Мораес, объркахте ме с вашата ръка. 130 изменение. 130 in favor. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 132 с устното изменение. За. Против. Трябва да го проверим. Моля, гласувайте електронно 132 изменение. Uh, e е НП един глас повече има. Please, from the EPP, somebody has to take out the card. Моля някой от НП да извади карта. Благодаря. Край на гласуването. 28 за, 27 против. Приема се. 133-то езиково, няма да гласувам по него, 16 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 изменение за, против, електронна проверка. 137 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 27 против, приема се. Компромис 17 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 140 е езиково изменение, не го гласуваме. Изменение 141 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 143 за, против, въздържали се. Приема се 145 за, против, въздържали се. Ще го проверим. 145 електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 159. Първата част пада, но втората не, така че трябва да го гласуваме за. Против. Трябва да проверим. Мисля, че е същото мнозинство, както и по-рано, но нека да проверим. Край на гласуването. 30 за, 26 против. Приема се. Сега 161 за, против, подхвърля се. 162 с устно изменение на госпожа Латфорд за, против, въздържали се, приема се. Можем да гласуваме амблок 164, 165, 166, 168 и 169. Имаме съгласие на групите да гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 е оттеглено, така че преминаваме към 170. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20. За, против, въздържали се, приема се. 174, 175 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 176 и 177 са идентични. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 с устно изменение на госпожа Келер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме към е, точките от преамбюла. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 и 23 са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26, 27, 28, 29 и 30 могат да бъдат гласувани амблок. Така че... Не, не мога ли? 26... I was told Yes, 26, 27, 20... Не, без 30, добре. Значи три изменения. 26, 27, 29 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 28 за. Против. Въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, 6а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за. Против въздържали се. Приема се. После продължаваме с поразумение Амблок 45, 47, 48, 51 и 52. За. Против. Въдържали се. Отхвърля се. 46. За. Против. Въдържали се. Приема се. 49. За против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 е езиково. 56 за, против. Не е ясно. Моля проверка. Електронно гласуване 56-то. Край на гласуването. 29 за, 27 против. Приема се. Амблок 57, 58, 59 и 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме текста с промените съответно. Моля, гласувайте. It's the final vote, yes. I close the vote. Край на гласуването. 41 за, 11 против, 4 въздържали се. 4 въздържали се. Приема се. Поздравления за госпожа Маковей. Yes, I know, but this is over. Yeah. We have Well, no voting list. <laughs> it's quite. It's quite simple. Okay. Uh, <laughs> okay. Now uh, we vote on the proposal for a decision. Uh... И така, сега ще гласуваме по предложението за увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския беженски фонд и така нататък. Докладчика господин Турвалц. Искате ли да кажете нещо? Няма да прочитам цялото дълго заглавие. Благодаря, госпожо председател. Няма нужда да говорим надълго и на широко. Помолих ви да не внасяте изменения на предишното заседание. Вие бяхте любезни да не внесете изменения, така че работата ми беше лесна. Председателя няма внесени изменения. Гласуваме по проекта на доклад. И така, окончателно гласуване с електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването 54 гласа за, 1 против, въздържали се няма. Поздравления господин Турвалц и още един доклад на господин Турвалц относно фонда за външните граници. Няма внесени изменения. Започваме веднага с електронното гласуване. Начало на гласуването. Гласувайте, моля, колеги. Гласуването приключи. 55 гласа за, 1 против, въздържали се няма. Поздравление! Have nice Christmas holidays and... Всичко най-добро, желая ви весели празници. Веднага преминаваме към следващата точка от дневния ред. Uh, Искам да помоля колегите, които напускат да не говорят. Трябва да продължим работа. Точка 11 от дневния ред. Разглеждане на измененията, внесени към доклада наречен Харта на ЕСА, норми за свободата на медиите в ЕСА. Докладчик е госпожа Рената Вебер. Първо ще дам думата на докладчика и след това ще проведем разискване. Госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Предлагам да изчакаме 30 секунди, за да може онези, които искат да си тръгнат, да го направят. Моля ви да напуснете залата, за да може да продължим работа, казва председателката. Okay, I think we can continue, Mrs. Weber. Продължаваме, госпожо Вебер. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения към този доклад. Истината е, че измененията отговаряха на моите очаквания, като се има предвид първия обмен на гледни точки по работния документ – както и с оглед на публичното изслушване, което имахме в нашата комисия Либе. Като цяло трябва да кажа, че много от тези изменения са полезни и ще обогатят доклада. Приятно се изненадах, когато видях, че по някои теми измененията бяха с една и съща насоченост така че съм сигурна, че ще успеем да стигнем до компромис. Отново коментара ще направя с общ характер. Мисля, че голяма част от измененията могат да бъдат включени или под формата на компромис, или сами по себе си. Надявам се, че ще имаме среща на докладчиците в Сянка през януари. В това време от годината не е лесно да се работи, тъй като имаме коледни и новогодишни празници. И сега, в подробности. Относно защитата на медиите от заплахи, намеса, влияние и цензура. Подкрепям тези изменения, тяхното съдържание, те са много добри, ценни. Ще се опитам да ги включа в компромисно изменение. Ако не, те ще бъдат гласувани. По отношение на параграфа за процедурите и механизмите за избиране на ръководители на средствата за масова информация, би трябвало да се запази искането за максимална откритост на процедурата и механизма. Съответно, аз лично предпочитам първоначалния текст от доклада, без конкретно да се споменават държави членки или европейски институции, но естествено ще обсъдим този проблем по време на срещата с докладчиците в Сянка по отношение на медийния плурализъм като част от медийната свобода, достъп до различни е, заинтересовани лица, различни позиции и така нататък. Мисля, че тези изменения могат да влязат в различни части на доклада, но те са добре дошли. По отношение на параграфа относно публичните и частните медии и техните задължения в обществото. По отношение на информацията за гражданите има общ консенсус. Внесените изменения ще бъдат приети по отношение на прозрачността, собствеността на медиите, измененията, общо взето с една и съща насоченост, ще е лесно да бъдат инкорпорирани в компромисни изменения, независимостта на журналистите, липсата на натиск, разследващата журналистика. Тези изменения трябва да получат специално внимание, могат да бъдат включени в компромисни изменения, ще бъдат отразени така или иначе. Наблюдението на положението на медиите на годишна основа има някои изменения, с които не съм съгласна. Радвам се, че повечето колеги подкрепиха предложението и оставиха параграфа с отворен характер относно това кой орган трябва да извършва наблюдението. Няма как да пренебрегнем факта, че мандата на Агенцията за основните права все още е доста ограничен. никога няма да разбера как е възможно да имаме агенция, финансирана от данокоплаците и чийто мандат не покрива свободата на медиите. Но тъй като идеята не се приема от съвета, аз ще трябва да я преглътна, макар че ще ми е трудно. ще има допълнителни разговори относно групата на европейските регулатори и хармонизирането на правомощията. Тук има разминаващи се становища. Има изменения, които са идентични по своя характер. Става въпрос за прозрачността, собствеността на медиите, публичните средства и фондове. Сигурна съм, че тук лесно ще стигнем до споразумение. Има изменения с противоположна насоченост по отношение на това, доколко трябва да се регулира медийната свобода. Естествено, в рамките на срещите с докладчите в Сянка ще обсъдим тези проблеми. Внесени са редица изменения по въпроси, които не бяха включени в първоначалния вариант на текста. Ще ги разгледам по-отблизо. Имаме Амстердамския протокол относно ролята на публичните медии, конкуренцията, финансирането на новите медии, медийното образование и така нататък. Това са моите уводни коментари и изчаквам сега да чуя какво смятат колегите. Благодаря. Благодаря, Ренате. Госпожа Файон се е записала в моя списък. Заповядайте. Благодаря. Ренате. Ще се опитам да заменя Кинга. Тя е нашия докладчик в сянка. За съжаление, тя пропусна полета от САЩ и не можа да пристигне на време, ще дам нейното становище, което е становището на социалистите и демократите. Повечето от нашите изменения са свързани с важни теми. Аз мисля, че нашите изменения отговарят на вашето виждане, виждане, което току-що чухме. Ние призоваваме за по-голяма ангажираност в европейски план за опазването на свободата на изразяване на медиите. Не сме за свръхрегулацията, трябва да отчетем нуждите на всяка конкретна медия, подкрепяме инициативите, насочени към създаването на общи стандарти, които ще гарантират независимостта на надзорните органи, трябва да се попречи на политическото влияние и на економическото влияние. Предлагаме да се промени директивата за аудиовизуалните услуги и за медиите, за да се гарантира, че националните регулаторни органи са независими, компетентни и безпристрастни. Трябва да има контрол върху концентрацията на медиите, трябва да се въведе правна рамка за това да се попречи на злоупотреба с доминиращо положение – трябва да има база данни относно собствеността. Подкрепяме измененията, които говорят за създаването на независими саморегулаторни органи. Подкрепяме измененията, свързани с етичните кодекси. Освен това, може да има подкрепа от европейските фондове за разследващата журналистика. Много от нашите изменения засягат несигурните условия на труд за журналистите. Условията на труд трябва да отговарят на най-високите европейски стандарти. Притесняваме се относно факта, че държавите и държавните фирми се опитват да оказват въздействие чрез политиката на реклами. Трябва да има прозрачност в това отношение. Призоваваме комисията да наблюдава дали обществените средства се използват по прозрачен начин, когато става въпрос за финансиране на публични медии. Нашата група смята, че трябва да се гарантира независимостта на публичните медии както и тяхното устойчиво финансиране. Искам да използвам тази възможност и да кажа, че аз самата съм внесла около 10 изменения, като идеята на тях е да се укрепи независимата роля на медиите и да се избягва политическото влияние и финансовото изнудване на публичните телевизии. Аз предлагам да се създаде альтернативна държавна телевизия. Това се случи в моята страна наскоро. Става въпрос за Словения. Внесох изменения, в които се говори за санкции срещу лицата, които нападат журналисти. Ние имаме законови процедури, но не ги изпълняваме. Нямаме ясни присъди срещу лица, които нападат журналисти. Така че очаквам, че докладчика ще разгледа и ще приеме нашите изменения, тъй като тяхната цел общо взето е да се укрепи свободата и плурализма на медиите в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря. Всъщност, Нашите изменения говорят относно за етичния кодекс и прозрачността по отношение на собствеността. Има предложение във връзка с Асоциацията на европейските регулации. Ще изчакам срещите на докладчиците в Сянка. Като гледам тази резолюция, оставам с впечатлението, че медиите в Европа като че ли са съвършени. Благодаря, господин Тавареш. Благодаря. Искам да благодаря на Рената Вебер за отличното сътрудничество с докладчиците в Сянка. Докладът е изключително важен. Тук би трябвало да интегрираме онова, което смятат гражданите. Поне аз е, чувам, че те твърдят нещо подобно. А именно, свободата на медиите е изключително важна в а, ситуацията на влушаващо се економическо а, положение. Не всички медии са местни, имаме трансграничен характер на медиите, например на веб страниците на съдържанието в интернет, трябва да предадем съответно трансграничен аспект тук. Медиите засягат публичната сфера, нейното развитие, те са част от демократичния процес – толкова по отношение на теорията. От гледна точка на практиката обаче положението се променя драматично. Новите технологии показват въздействие върху медиите, които не разполагат с бизнес модел. Трябва да им помогнем в техния преход. Не трябва да спасяваме бизнес модели, които са на умиране, но трябва да запазим тенденциите, които са важни за журналистиката в рамките на прехода. Радвам се, че Ренате подкрепя конкретните изменения в тази връзка. Възникна въпроса за несигурните условия на труд. Той е много важен, защото журналистите, които нямат сигурност на работното място, не са и толкова независими. Трябва да кажа, че в специализираната комисия по организирана престъпност, пране на пари и корупция, дъщерна комисия на нашата, се говори за независимата журналистика. Без независима журналистика можем просто да изхвърлим всичко, за което говорим в кошчето. Технологичните промени и несигурните условия на труд са теми, за които сме поискали комисията да направи проучване преди да прави предложения за мерки, защото анализа на тези феномени винаги е противоречив и би трябвало сега поне да се концентрираме върху научната информация – Всички останали елементи вече бяха описани по един коректен начин от Рената. Аз съм готов да сътрудничам в рамките на среща на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Де Йонг. Much, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, защото мисля, че вървим в една и съща посока. За мен има три главни въпроса. Първо, собствеността и концентрацията на медиите. Второ, признаване на важната роля на публичните медии. И трето, насърчаването на разследващата журналистика в Европа. Този въпрос се сблъскахме и в специалната комисия по въпросите на организираната престъпност и корупцията на разследващата журналистика има ключово значение за борбата с тези явления. Накрая, след атентатите срещу близнаците в Нью Йорк, не трябва да ограничаваме публичния достъп до информация, който е затруднен за журналистите. Извънредно важно е този въпрос да се изтъква. Това са четирите главни приоритета – очаквам с нетърпение срещата на докладчиците в Сянка. И сега пак ще дам думата на Ренате. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всичките, всички изказали се колеги. Но имам един философски въпрос. Ако сме съгласни а, а сме съгласни по повечето въпроси, дали защото не, повдигнахме най, не повдигаме най-важните теми или това е защото след няколко години разисквания по проблемите на свободата на медиите, вече всички разбираме, че трябва да направим нещо и мислим повече или по-малко по подобен начин като представители на европейските граждани, които са ни избрали. Обедена съм, че е време да излеземе с по-ясни, по-строги предложения за механизми, които могат да се прилагат редовно при оценката на проблемите, пред които са изправени медиите и работещите в тях журналисти. Струва ми се, че няма да ни е трудно да стигнем до единодушно, единодушие постигнем споразумение. Има а, голяма нужда от по-силна разследваща журналистика. И за да се стимулира такава журналистика, необходими са публични средства, които трябва да бъдат предоставени на разследващите журналисти. Ако вие сте съгласни, с това аз с радост ще го включа в доклада. Нямам какво повече да кажа. Желая ви весели празници, весела коледа и е, довиждане до година. Uh, Благодаря, госпожо Вебер. В комисия ще гласуваме на 21 и 22 януари. И аз също желая на всички приятно прекарване на коледните празници. Утре продължаваме работа. Ще започнем в 9 с преглед на постигнатото от кипърското председателство. След обед в 3 часа Наш гост ще бъде госпожа Рединг. Моля всички да присъстват на тази среща и сега закривам днешното заседание.